Good morning, everybody, dear friends. Добър ден на всички, драги приятели. Ще започнем. I will speak in Spanish if you need. Ще мина на испански. Ако имате нужда от превод, моля да се подготвите. Antes de dar comienzo a, al orden del día de, de la reunión. Преди да пристъпим към дневния ред за днес, искам да е, направя няколко съобщения и да отправя една молба. Вчера петима души, три жени и две деци, деца са били убити от е, в последствие на насилие упражнено поради мачизъм. Сега това не е най-голямата новина по медиите, но за мен това си е чист терористичен акт. Пет човешки живота в един единствен ден в една, една единствена страна са станали жертва на такова специфично насилие. Нека ние да се превърнем в техни защитници, да заемем позиция и да покажем уважение пред роднините и Моля за минута мълчание. muchas gracias. Espero... Много благодаря на всички. Не бива да забравяме, че носим отговорност. Всички ние в тази комисия трябва да се борим с този обществен бич. Сега вече преминавам към дневния ред. Точка 9. Съобщение на председателя. Те са във връзка с подготовката на бюджет 2016 и съответните процедури. Припомням, че очакваме предложенията на политическите групи за пилотните проекти Припомням също така, че предложенията на а, политическите групи трябва да бъдат внесени в срок. Имаше заседание на координаторите преди нашето заседание и взехме някои решения по различни доклади и становища които ще изготви нашата комисия. Е, определихме политическите групи, които от своя страна ще посочат е, авторите на докладите. Говорихме и за изслушванията, които смятаме да проведем тази година, както и пътуванията на нашите делегации. Политическите групи ще информират своите членове за решенията, които бяха взети на заседанието на координаторите по отношение на пътувания и изслушвания и сега вече можем да преминем към следващата точка от дневния ред – гласуване на докладите. Всички ли носят картата си за гласуване? La señora pide la palabra. Госпожа Морва иска думата. I wonder if I'm mistaken by thinking that... Благодаря, госпожо председател. Питам се дали не греша, мислейки, че според правилата трябва да обобщите най-напред заседанието на координаторите и да съобщите на групата какво са решили те. За мен това е интересно защото аз не получавам информация. Ако не греша, правилата ви задължават да съобщите какво е решено на заседанието на координаторите. Моля да го направите. Sí. Eh, señora Morvay, usted va a recibir la información al igual que el resto de... Госпожо Морвай, ще получите тази информация, също както и всеки член на политическа група. взехме решение за авторство за различни доклади и становища. Политическите групи ще посочат докладчиците. Взехме решение и за конкретни пътувания и слушвания през 2015 година. Разговаряхме за два устни въпроса с молба за разискване в пленарната зала и за да можем да участваме максимално в тези разисквания, ще поискаме въпросите предварително да бъдат съобщавани на колегите, а на 5 и 6 май ще вземем решение какви точно ще бъдат въпросите. Веднага след заседанието на комисията ще получите пълната информация за заседанието на координаторите, както и останалите членове на комисията. Сега, както вече казах, преминаваме към електронното гласуване. Започваме с инвестиране в работни места и растеж, насърчаване на економическото, социално и териториално сближаване в Европейския съюз.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 Изменение 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34 за. Добре. Електронно гласуване за 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20 за, 11 против. Обедена съм, че и аз правя доста грешки, но когато видя, че резултатът е несигурен, така или иначе, така сама предлагам електронна проверка. Ако е необходимо, ще правим такива проверки. Изменение 33, разделно гласуване, първа част. Извинете, казва председателката. Изменение 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега вече изменение 33 в две части. Първа част за. Против. На така е записано в моя списък за гласуване по изменение 33 по искане на НП. Гласуването е в две части. Затова подлагам това изменение на гласуване в две части. И така, първа част на 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против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 Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 26, казва председателката. Бъркам, разбира се, казва тя. 41 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 49 за. Против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 въздържали се, приема се. 53 за, против. Ще проверим начало на електронно гласуване за 53. Край на гласуването. Pues esta vez había visto yo, pero bien. <laughs> Aprobado por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 Разбирам, че тя е съгласна, но трябва да гласи изменението. Въпреки, че в исторически план при мъжете нещата са по-благоприятни, а при жените исторически безработицата е 10%. След економическата криза тяхното положение е още по-лошо. Si todos estamos de acuerdo, да, мисля, че всички сме единодушни по този въпрос. Ще гласуваме изменението с това изменение. Сега изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. За, против,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 Мисля, че се отхвърля, но ще проверим. Електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Заключително гласуване на така измененото становище. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Единодушно се приема честито на госпожа Гърлинг. Докладът е, становището е прието. Pasamos al informe sobre la actual situación. Преминаваме към следващото гласуване. Това е становището по доклада за настоящата политическа ситуация в Афганистан. Gabrielle ne peut pas être euh, présente parmi nous et elle m'a chargée de bien vouloir euh, excuser son absence. Elle est retenue dans son pays. Elle... Euh, Извинявайте, госпожа Габриел не може да бъде тук. Тя би желала да благодари на всички съдокладчици, както и на унези, които са внесли изменения. Те ще обогатят становището. Е, госпожа Габриел би желала да съобщи на Комисията по въпросите на жените че като е, подгласник в Комисията по външни работа е, ще следи за това в нейната работа всичко, което е записано в това становище да бъде взето предвид. Благодаря, госпожа Легрен. Госпожа Песера. Благодаря, госпожо председател. Ако е възможно, бих искала да внеса едно малко изменение, за да обогатим документа а, с оглед на драматичните събития в близкото минало. Бруталното убийство на 27-годишната Фаюна на 19 март в центъра на Кабул показа бруталното отношение към жените в тази страна. Просто искам да споменем думата брутално, защото жената е била пребита от тълпата и след това изгорена. Това е жена, на която дължим поне едно последно уважение по този начин. Председателката, благодаря госпожо Бефера. Предполагам, че едва ли някой ще възрази така че ще включим вашето предложение когато гласуваме преамбюла, ще гласуваме предложението ви първо, а след това секретариатът ще реши къде точно в текста ще влезе то. Сега гласуваме компромис 2 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 28 са за, казва председателката. Quizás en otra página, ¿no? Quizás estamos aquí. Компромис 4. Компромис 4. Гласуваме. Компромис 6. Извинява се председателката. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се. Трябва да се провери начало на електронно гласуване за изменение 29.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 против, въздържали се, приема се. Преминаваме към преамбюла. Започваме с предложението на госпожа Бесера. За, против, въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 с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 начало на електронното гласуване, край на електронното гласуване. Приема се с 29 гласа за и един въздържал се. Честито на госпожа Габриел. Преминаваме към гласуване на доклада на Мария Арена. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. Три, в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И И остана гласуването по измененията за интегриране на принципа за равенство между половете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 въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. С това приключихме гласуванията за днес. Благодаря и преминаваме към следващата точка от дневния ред. <laughs>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 Uh, uh, Ще говоря на португалски. Добро утро на всички. Започваме дебат по един доклад, по който нашата комисия работи от известно време прилагането на директива 2006-54 за принципа за равни възможности, равенство по отношение на, заедостта. Анна Джаборш е докладчик, но преди да говорим за становището, ще проведем дебат с експертите, които присъстват на заседанието. Очакваме от тях е, полезна информация за доклада. Във връзка с приложението на директивата. изследователската служба на парламента се опита да оцени начина на приложението на директивата. Е, днес ще чуем резултатите от това проучване, което беше възложено на нашата изследователска служба. В началото ще дам думата на Джозеф Дан, който е изпълняващ длъжността директор. В службата на парламента, която изследва приложението на директивата. Господин Дан. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. В Генералната дирекция за парламентарни изследвания бяхме помолени да направим едно проучване за доклада на депутатката Както знаете, нашата функция по решение на бюрото е да подпомагаме на отделните комисии. Целта ни е да съберем мненията на експертите и да подготвим доклад, който да бъде използван по-късно от съответния докладчик. Не за първи път се изказвам пред вашата комисия Имаше е, такова проучване по време на предишния мандат. Е, да ви припомня, е, подготвихме един доклад за добавената стойност в Европейския съюз. Това беше наша законодателна инициатива. Имало и други опити на комисията да направи оценка на изпълнението на директивата. Комисията не отговори удовлетворително в предишният етап. Затова задачата беше отново възложена на нас. Има експерти, които ще ви дадат тяхното мнение за отделните аспекти, транспонирането, прилагането и налагането на някои норми. Като, например, ролята на органите, които имат за функция равенството, събирането на данни и така нататък. Експертите ще ви кажат своите мнения и е много важно да продължим да работим по същия начин за бъдещи законодателни инициативи. Благодаря, господин Дан. Ще дам думата на първият експерт, професор доктор Сузан Бури. Тя е старши преподавател в школата по право в Утрехт и европейски координатор в сферата на равенството между половете. Нейната задача е да представи правните аспекти на директивата. Благодаря. Благодаря за поканата да участвам в днешния дебат. Знаете, че разполагате с европейски мрежи, с специалисти не само за равенството, но и по въпроса за дискриминацията. Материалът, който съм подготвила за прилагането на директивата, е насочен към понятията пряка и непряка дискриминация – към това съм добавила и правен анализ на преработената директива на основните разпоредби и анализ на съдебната практика на Европейския съд. В допълнение към това съм направила на задълбочен анализ в 6 държави членки. След отговори на националните експерти по отделни конспекти и въпросници. Като правист мога да кажа, че е, вторичното право не може да изменя е, първостепенното право, да речем е, разпоредби за равно заплащане за еднакъв вид труд. Директивата има задача да обясни този момент и е много важно да има последователност между разпоредбите в отделните директиви за равенство на половете и недискриминацията, дефинициите за хоризонталните разпоредби, да кажем, тежеста на доказването и санкциите. Много е важно да се вземем предвид отношението на международното право. Съответните актове, прияти от ООН и Международната организация на труда. В някои случаи нашето право не съответства на международното право по този въпрос което също трябва да се прилага от държавите членки, като например позитивните действия сред жените, преработването, преработената директива беше преработка на европейското право, но това не означава, че имаше такава преработка в държавите членки. В някои държави бяха прияти нови законодателни актове. Други държави сметнаха, че това не е необходимо. В моя материал разглеждам два варианта. Първият вариант, каква е целта на новата директива, в доклада на госпожин, госпожа Пава и проекто доклада на, на госпожа Запорска призоваваме е, комисията да, е, да подготви актове е, за тази цел. Според мен има предимства и недостатъци от приемането на нова директива. Нека да ги изброя Става дума за акту... актуализация на една директива, на която вече 10 години е в действие, въвеждането на по-категорични права и консолидация на съдебната практика на Европейския съд и също така възможност за връзка между директивата и други а, норми, например а, а, почасовата работа, бременност и други явления. Но има и недостатъци. Някои компромиси се налагат, измененията след, следват отговарят на съдебната практика на, на Европейския съд. Тази практика е доста каз, казуистична и не винаги последователно. Затова според мен. В директивите в някои случаи трябва да включим споразумение между социалните партньори в Европа. Например, споразумението за отпуски за родители бих направила следните препоръки за евентуално предложение за акта, поясняване на задълженията на националните държави, препратки към международното право и да се признае дискриминацията да се включи и разпоредба за половата идентичност, което в някои случаи води към дискриминация, ако не е направено. Има нужда да се кодифицира и съдебната практика по отношение на равното заплащане. Например, дискриминацията между, в заплащането между мъжете и жените е забранена без оглед на това какви са причините, регламенти, нормативи или пенсионната система. Важното е принципът за равното заплащане да се прилага за всеки елемент на възнаграждението. Трябва да се почетае също така прозрачността за възнаграждението. Има, може би, нужда от кодифициране на, на разпоредбите и а, е добре да споменем а, препоръките на, на комисията от 7 март 2014 година за прозрачността. Трябва да бъдат включени и хипотезите, когато а, една дейност се възлага на външния изпълнител. Това също трябва да влезе в приложното поле на директива и е добре да има последователна връзка с директивата за услугите и решенията на Европейския съд. Пенсионните системи са доста различни. Не във всички държави се прилагат трите стълба, които познаваме. И това трябва да бъде взето предвид. Според мен разпоредбите за отпуските трябва да бъдат уредени отделно. Сроковете съгласно съдебната практика на Европейския съд не са кодифицирани Същото се отнася и за търсенето на работа. Ако вие прецените, че няма нужда от ново предложение за директива, има и други начини да се подобри ефективното прилагане на вече действащата директива. Засилване на задълженията за наблюдение и контрол в държавите членки. Според мен е, е възможен вариант подготвяне на оценки за ефекта върху половете и подготовка на специален бюджет за тази цел. Според мен акцента трябва да падне върху превенцията на дискриминацията, което означава борба срещу стереотипите, стереотипите и предъсъдиците. Това може да се приложи като член 5 на за дискриминацията срещу жените и децата, половите стереотипи. Има съществена съдебна практика на съда по този въпрос. Може да се разпространява информация за, за браната, за промяната на пола забраната и финансовите последствия. не могат да бъдат използвани като обяснение за дискриминацията. Може да поискате повече информация за това, къде да има повече прозрачност, е, както това се прави и с препоръките на комисията, които споменах преди малко. Може да се опитате да потърсите пропуски в системата за закрила на самонаетите жени, по-специално. В директивите е, е, няма кой знае колко нормативи за тази закрила може да подчертаете е, ролята на органите за равенство, да поискате да са независими и да разполагат с достатъчно бюджет. Ако резюмираме е, информацията от проучването в шесте държави Франция, Латвия, Словакция, е, Испания и Холандия, защо избрахме държавите. Комбинация от размера, географско разнообразие, на нови държави членки и стари държави членки. Прочетете резюмето за тази част. Ще получите пряка информация за това как директивата се прилага на практика. Има информация за но, дефинициите, понятията, пряката, непряката дискриминация са примери и а, трудностите, свързани с прилагането на тези понятия. След това идва приложението на самата директива. И накрая в доклада има конкретни препоръки към Европейския парламент, към заинтересованите страни, към социалните партньори, националните законодатели и Европейската комисия. Докладът показва, че е, има много и то различни проблеми в отделните държави членки по линия на прилагането на директивата. Правният контекст на прилагането е много различен в Франция, в Испания, Директивата беше приета чрез приемането на нов закон. И а, а, има разпоредби а, за равенство в Холандия <coughs> прецениха, че няма нужда от приемането на нов закон. Така че прилагането на директивата на практика е доста трудно и доста от експертите там споменават проблеми около доказването на дискриминацията. Надявам се, че този материал ще ви даде интересни идеи, по-специално за докладчика по тази тема. И вие ще прецените дали да се подготви нов текст с съответните <clears throat> или пък да предложите мерки за правилно прилагане на директивата. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, доктор Бури. Сега преминаваме към втория оратор, Марчела Корси от университета Рим 1. Вторият оратор ще се спре на ефективността на директивата за преодоляване на разликата в заплащането и в пенсионните възнаграждения. Доктор Корси. Е, Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на италиански, тъй като има преводачи, за разлика от други срещи, на които съм присъствала. Бих желала да дам информация на почитаемите членове на комисията във връзка с концепцията на директивата за равното заплащане. Ще подходя от две гледни точки. Първата е по-традиционна. Въпросите за заплащането много често са били обсъждани в парламента и на различни економически форуми. Както в Европейския съюз, така и извън него. Тези разисквания всъщност с международен характер. Но успоредно с традиционната гледна точка е, искам да се спра и на разликите в пенсионните обещетения за мъжете и жените в Европа. Защото когато казвам директивата, Имам предвид директива 2654. Ще кажа някои съвсем конкретни неща. Първо бих желала да ви запозная с определени цифрови показатели, които не бива да забравяме никога, когато разискваме директивата. Facilmente е, accessibili е, и така, първото, на което ще се спра, е необходимостта от данни, които са лесно достъпни и съпоставими. Такива са ни необходими, ако желаем да получим реална представа за постиженията на отделните държави членки. В своя анализ аз съм сравнила две големи бази данни, които съществуват благодарение на работата на Евростат и в които събирате информация за всички държави членки на Съюза. Те често се използват за анализ на разликата в заплащането при двата пола. Също така има бази данни, които са на разположение на всяка държава членка, но информацията от тях се координира от Евростат. Също така съм използвала базата данни на Европейския съюз СИЛК статистически данни за доходите и жизнените условия в Европейския съюз. Ние имаме е, периодични проучвания за структурата на доходите, както и тази база данни СИЛК. Това позволява на изследовател като мен директно да е, използвам данните за плащанията и да извлека точни изводи за разликата в заплащането, дължаща се на това, че човекът принадлежи към единния или към другия пол. За тази разлика няма конкретна статистика в инструментите на Евростат. Трябва да извлечем информацията от наличните статистически данни, събирани по други поводи. Това исках да ви кажа като начало, че тръгвам от статистическите данни като изходен материал за анализ на разликата в заплащането и съответно на ефективността на директивата. На тази страница се вижда как се е развила разликата в заплащането в течение на времето. Ние използваме съкръщението GPG на английски. То се използва в редица изследвания. Тук виждате две е, данни. Едната е от базата, едната графика е от базата данни Силк на Евростат, а другата линия е от GPG SES. Виждате, че много се различават показателите. Повече от 4% е разликата, а в някои случаи и 14%. Искам да ви кажа, че винаги трябва да се съпоставят различни източници, за съжаление нямаме данни след 2012 година все още. Виждате, че индикаторите на веб страницата на комисията показват, че няма много голяма промяна. През, 96, през 2006 година GPG SES е, показва разлика от 17,7% в заплащането през 2012. Тя е 16,4%. По същия начин стоят данните и в базата данни на Евростат Силк е, от 37,9% през 2006 до 38,3 се повишава тази разлика през 2012. Тоест тенденцията е доста стабилна в течение на годините. Това се отнася за пенсиите, а иначе за възнагражденията разликата се движи от 35% до 31,1%, съответно през 2006 и 2012 година. Тези две разлики са много важни компоненти на концепцията за разликата в заплащането. И за това ще се опитам да ги анализирам успоредно. Нещо, което мисля не е правено до сега. Тоест аз следя и разликата в трудовите възнаграждения и разликата в пенсионните обещетения. Нямаме възможност да се спрем на всички тези различия в детайли. Ако желаете да видите информацията в нейната пълнота, можете да прочетете целия доклад. Сега, от индивидуалните белези, които се опитахме да измерим, могат да бъдат изведени доста съществени изводи. При хората, които работят на непълно работно време, разликата в заплащането между двата пола е много по-съществена, отколкото при хората, които работят на пълно работно време. Също се наблюдава разминаване между хората, които работят на постоянен трудов договор и тези, които работят на временен трудов договор. Освен това, разликата в заплащането се задълбочава с възрастта проследили сме тенденциите в зависимост от възрастта на работещите. Общо взето на млади години е, разликата между мъжете и жените при тяхното заплащане е сравнително минимална, но се увеличава с течение на времето. Естествено има много променливи в зависимост от е, това в какъв отрасъл се работи и точно какъв вид труд се полага. Накратко ще се спра след малко и на въпроса за сегрегацията, но преди да премина е, към разликата в пенсионните обещетения, ще ви покажа още една графика, посветена на разликата в трудовите възнаграждения. Това е изследване, което е правено отдавна през периода 2006-2012 година в държавния сектор разликата не е премахната. В държавния сектор не би трябвало да има различие, но би трябвало е, да си зададем въпроса защо такова все още съществува. Защо е, въпреки съществуващите правила не е премахнато различието? Вярно, че има специални норми за защита на жените и това помага разликата между мъже и жени, що се отнася до трудовото възнаграждение в държавния сектор да не е толкова голяма, колкото е в частния сектор. Естествено, в частния сектор ние работим заедно е, с профсъюзите, за да се противопоставим на отрицателните тенденции. Сега преминавам към разликата в пенсионните обещетения. Тя е още по-голяма, отколкото при трудовите възнаграждения. Естествено, трябва да знаем за какъв вид пенсия говорим. През последните години пенсионният сектор претърпя много реформи и това има голямо отражение в някои държави членки – вторият стълб на пенсионното осигуряване е, вече е задължителен. Тук виждате как се поставят разликите между двата пола в течение на времето. Ако сравните частните пенсии с държавните пенсии, тук виждате три линии. Всички те отразяват ситуацията в Европейския съюз. Нямах място да включа и съпоставителни данни за държавите извън Европейския съюз, но такива съществуват. Виждате синята линия. През 2012 година там стоеността е 38,3 за 27 държави членки на Европейския съюз отнася този показател. Виждате, че зелената линия, само частни пенсионни планове, отразява разлика от 47,1% между мъжете и жените, що се отнася до пенсионното обещетение. А ако сравните частните планове за 27 държави членки, като цяло разликата е феноменална 71%. Поставя се въпросът дали да се продължава внасенето на средства в частните пенсионни схеми. Сега това е, е моето заключение. Опитала съм се да извлека общото между различните показатели. Ако погледнете вариантите в иконометричния анализ, или други анализи на функционирането на директивата, мога да кажа, че не съм юрист, обаче съм се запознала с анализите, които изготвя Европейската комисия. Мисля, че на основата на опита в страните, които са въвели директивата и съответно са намерили място в доклада, се констатира намаление на разликата както при трудовите възнаграждения, така и при пенсиите. Има и други променливи в нашия анализ, институционни променливи, които са съобразени с разликите в образование, структура на предприятията, въпроса с мигрантите и други подобни. Има една поредица от класации, които са изготвени чрез Европейския институт за равенството на двата пола и мисля те също трябва да бъдат взети предвид, когато се правят подобни анализи. Този институт е разработил доста показатели които могат да бъдат много полезни в анализи като моя. Те работят и по въпроса за минималното трудово възнаграждение и това също трябва да се отчита в нашите анализи. Следователно, необходимо е да се работи по въпроса за минималното трудово възнаграждение, защото ако такова бъде въведено навсякъде, несъмнено разликите в заплащанията ще намалеят. Естествено, ако слушателите желаят това, мога да дам допълнителна писмена информация. Но препоръките, е, които мога да изведа от анализа, е, до някъде съвпадат с доклада е, Барел. Така че аз няма да ви кажа нищо ново. що се отнася до Европейския съюз, наистина трябва да се получим от всичко, което е направено до тук от информацията, която е натрупана с течение на времето. Често пъти се опитваме да се убедим, че нищо не е правено до сега. И започваме от нулата. Това не е истина. Трябва да се види какво е правено на национално ниво, на европейско ниво и разбира се в отделните отрасли. Що се отнася до отделните препоръки, както казаха и колегите, изказали се пред мен, нуждаем се от специфични цели. Би било прекрасно, ако вие, чрез работата на вашата комисия, накарате Европейската комисия да зададе цели и да определи срок за постигането им. Имам предвид като цел да се постави премахването на разликата за плащането между мъжете и жените, било при трудови възнаграждения или при пенсиите. Това е един начин за борба с дискриминацията. Какво може да направи парламентът? Може да разгласява информация за проблема и да призове комисията съвместно с държавите членки да разработи платформа за открита координация. Нещо, което е било правено по други въпроси и сега тази платформа да бъде ориентирана към преодоляване на разликите в заплащането, дължащи се на това, че човек е от единия или другия пол. Тоест, измерението пол, факторът пол, трябва да фигурира във всички разчети когато се работи в пенсионната реформа и в реформата на трудовите възнаграждения. Благодаря много, госпожо Корси. Нямаме много време. И за това мисля, че ще продължим да изслушваме ораторите, преди да дадем възможност за задаване на въпроси. Ще изслушаме най-напред всичките си четирима оратори и след това ще дадем думата за въпроси и за отговори. Ще дам думата на госпожа Таня Шварцмюлер от Техническия университет, част от екипа на доктор Изабел Велпе. Тя ще ни е, запознае е, с е, изпълнението на директивата във връзка с класификацията на трудовите задължения и длъжностните характеристики. Um, uh, Благодаря. Ще представя резултатите от оценката на работните места и класификацията. Ще започна с една дефиниция. Какво представляват тези две понятия при една неутрална система – след това ще видим как върви приложението в няколко държави членки. След това идват препоръките за подобряване на прилагането в директивата има определение за работа с, с еднаква стойност. Ако а, се извършва еднаква или равностойна работа, трябва да се получава същото възнаграждение. Да речем, ако един монтьор или секретар извършва такава работа, трябва да получават еднакво заплащане. Как обаче да преценим дали извършват работа с еднаква стойност и от тук идва оценката на труда, класификацията съответните изисквания за извършването на определена работа, уменията, отговорността, условията за труд и изискванията за съответното ниво. Ако използваме подобни системи за оценка, те трябва да бъдат неутрални по отношение на двата пола. За съжаление, в директивата няма препоръки как системата да е неутрална по отношение на половете. Изискванията, казват, там трябва да са еднакви и изискванията за квалификация трябва да са еднакви. Има един документ на комисията при оценката на въздействието но за сега тези превръвки не влизат в системата за евентуален преглед на приложението на директивата. Да видим сега до каква степен държавите членки прилагат оценката на работното място. Използваме 6 държави – Германия, Франция, Латвия, Малта, Швеция и Великобритания. За държавата можем да кажем, че равнището на прилагане е сравнително ниско, с изключение на Великобритания, където имат по-конкретни насоки за това как системата да е неутрална. Социалните партньори на, е, на профсъюзите, както обикновено, са по-активни. Най-активни са във Франция и в Великобритания. Те са подготвили съответни насоки и контролни списъци за това системата да е неутрална. А по отношение на, на, на качеството на работа има доста разлики. А пък за а, социалните партньори не мога да посоча а, кой знае каква дейност в Латвия и Малта. Има обаче сериозна дейност от тяхна страна в Франция и Великобритания. Тук сме подготвили някои препоръки как да се подобрят системите за оценка на, на труда. Препоръчваме в директивата да се запишат конкретни насоки как системата да бъде неутрална. Има какво да се направи от научна гледна точка комисиите, които се занимават с оценката на, на труда в фирмите и предприятията, трябва да бъдат на равнопоставени от гледна точка на участието на мъже и жени. И там не бива да се насаждат стереотипи, които са по-позитивни за мъжете и водят към по-низки възнаграждения за жените. Техните оценки трябва да бъдат предмет на оценка от независима следваща комисия. Ако се разработи длъжностна характеристика за всяко място в съответното предприятие, много е важно да не се използват стереотипи. Да речем, на мъжки род, женски род при назоваването на дадена професия. Много е добре да се поиска конкретен състав и елементи на квалификацията, която се търси. Някои от тези компетентности са трудни за оценяване и често вместо обективна оценка се прилагат субективни мнения и понякога стереотипи. Има нужда от събирането на стандартни данни за съответната позиция и работно място. Трябва да има интервюта и въпросници сред началниците и сред колегите на съответното работно място. След това, след като имаме длъжностна характеристика за всяко работно място, трябва да се претеглят съответните елементи, да се види каква е тежества на, на да речем, способностите за решаване на проблеми и на, на, на чувствителността в отношенията към други хора. Всичко това може да се направи чрез средна стойност за съответната компетентност. И ако има подсеняване при жените, трябва да направ... бъдат направени съответните корекции. След това се прави оценка на съответната позиция в предприятието, съгласно изискванията към този вид труд. Тези изисквания трябва да са разработени предварително с съответните точки за получаването на, на съответно възнаграждение. Класовете в щатната таблица, знаете, доста често променят заплатата. Само така може да се въведе една неутрална и обективна система за оценка и да се намали на разликата в заплащането между мъжете и жените. Тези длъжностни характеристики могат да се използват за подпомагане на жените да намерят работно място. И е добре да се използват при набирането на нови работници. Има съответни препоръки за тази хипотеза. И още нещо. Препоръчваме директивата да се допълни а, във връзка с а, преговорите за заплатите при оценката на работното място а, а, се разглеждат първо, изискванията, има и друг подход. По-добрата работа води до по-голяма заплата. При преговорите за възнаграждението знаем, че когато жените искат увеличение, много често резултатът е отрицателен. При оценката на база ефективност има стереотипи и а, ефективността на жените се оценява по-низко. Затова в директивата трябва да има конкретни насоки за оценка на заплатите на база ефективност на труда. Има такива препоръки в нашия доклад. Препоръчваме също да се прилага неутрална оценка на работните места и съответна класификация с класове. Добре е на, на контролните органи да подготвят е, съответни превентивни инструменти за разработване на такава система – защото понякога една пречка при прилагането е, че е, съответните предприятия не знаят как да разработят подобна неутрална система. Затова е добре да има препоръки и насоки. И а, освен това е добре да се подготви европейска база данни с изискванията за различните видове труд и професии в противен случай всяко предприятие ще трябва да прави подобна оценка, която намалява ефективността. И накрая последната ни препоръка за наблюдението на прилагането на директивата, според нас е важно да се правят проучвания в държавите членки и да има системен анализ до каква степен предприятията оценяват съответните работни места и да се оценява дали съответната система, която прилагат, е достатъчно обективна и неутрална. Това го предлагаме като на евентуално бъдещ преглед на директивата. Така можем да получим съпоставими данни. И при наличието на такива данни можем да проверим по-късно дали има подобрение в тази дейност. Благодаря за вниманието. Микрофон за председателка Дорота Шилева от университета в Варшава която ще говори за ролята на отпуските по майчество и отпуските за родители за отглеждане на деца. Ако може да се вместите в 5 минути, ще бъдем благодарни. Докато чакаме компютъра, искам да задам въпрос. Може ли да ни бъдат е, изпратени материалите с диапозитивите, тъй като част от тях трудно се разчитаха от това разстояние? Да, ще се опитаме да го организираме и ще го получите. Благодаря. Ще се опитам да бъда извънредно лаконична. Ролята ми тук е да направя анализ на изпълнението на преработената директива, но само по отношение на отпуските за майчинство, родителските отпуски и отпуска за осиновители. Тук е, ще се спра на общата защита и е, недостатъчно е, благоприятното третиране на жените при бременност или майчинство, което е форма на дискриминация. И след това ще се спра на защитата срещу уволнение. Възможността да се върнат жените на работа след отпуск по майчинство, респективно бащите да се върнат. Това са членове 15 и 16 от директивата. И специално акцентирам върху въвеждането на тези разпоредби в националните правни системи, както и е, ме интересуваше общественото отражение на тези норми. Специално по отношение транспонирането на посочените разпоредби в националните законодателства, опитала съм се да изолирам съществуващите предизвикателства. Първата част от тях са свързани с пределите на предлаганата от директивата защита. Дали тя е изрично закрепена в правните системи на държавите членки установих проблеми, свързани с определението на защитата. Е, с това дали защитата се отнася до всички работници и служители. Е, проблеми имаше и във връзка с това дали защитата е частична или пълна. Вторията проблем е, беше липсата на правна защита в случай на неправомерно уволнение след ползване на отпуските. Това също е форма на дискриминация. И тук, разбира се, има проблеми, свързани с тежестта на доказване, с високите разходи за провеждането на съдебно производство. Някои път съдебните производства са извънредно протяжни и човек просто се отказва да ги води. което обяснява и малкия брой хора, които водят подобни дела или се стремят да получат обещетение, след като неправомерно са били уволнени. Но установих, че съществуват не само проблеми. Има и добри примери от практиката. Има страни, които са направили повече, отколкото директивата изисква за защита на работниците е, ползвали отпуск по е, бащинство или майчинство. Например, българското законодателство изисква трето лице да следи е, процеса в случай на уволнение на уязвими работници и служители. В Италия и в Португалия е взето решение, че има нужда от е, това да присъства служител на държавен орган, когато се прекратява е, трудовия договор, за да се гарантира балансиране на правата на работодателите и работниците. Естествено, има страни, е, където има проблеми. Те са специфични. Например, има разлика между това, което изисква законодателството и това, което се прави на практика. Данните не са пълни, но знаем, че в някои е, страни около 10% от жените съобщават, че са били уволнени след като са се върнали след отпуск по майчинство. Е, такива са данните, например, за Великобритания и Полша. Страни като Италия, Чешката република и Португалия е, върху жените се оказва натиск доброволно да напуснат. Това са така наречените бели уволнения, наречени на наш език. тук трябва много да се внимава за събирането на данните и за упражняването на контрола. Втората тема, която искам да коментирам в тази връзка е, е сегментираният пазар е, на труда, което е в ущърп на работниците и е, служителите. Често се работи по договори, които с определена продължителност, а не са безсрочни. Е, как се защитават тогава майките, чието договор изтича след като те се върнат е, на работа след ползван отпуск по майчинство и просто не се продължава? За това трябва да се следи. Поразително е това, че европейските граждани май не осъзнават какви права имат. Ако погледнете данните на тази графика, близо 50% от европейските граждани не знаят какви са правата им, когато са обект на дискриминация или турмоз. Е, от тук можеше да се направи много дълъг списък с препоръки, но ще избера някои от тях, върху които да акцентирам за целите на това заседание. Може би е добре Европейската комисия да настоява пред държавите членки много внимателно да следят делата и всички случаи свързани с дискриминация, като брой, характер и това дали се предлага правна защита. Също така е необходимо да се предприемат разяснителни действия за да могат европейските граждани да познават правата си и да могат да ги упражняват. Може би е необходимо да се помисли и за допълнителна защита на а, онези работещи, е, които са поначало в неравностойно е, положение. Да кажем тези, които работят е, на граждански договор или на трудов договор с ограничена продължителност, временен трудов договор. Европейският законодател те първа все още може да приеме директивата за отпуска по майчинство и аз ще се спра на този въпрос по време на второто си изказване, когато ще коментирам и е, отпуска по бащинство. Председателят, благодаря много, госпожо Желева. Нека сега преминем към разискванията. Моля ви да бъдете максимално кратки в изказванията си, за да могат и ораторите ни да отговорят на зададените въпроси. Е, нека дадем думата най-напред на докладчика. Госпожо Заборска, искате ли да зададете въпрос? В момента никой не се е записал. Давам думата поред. Uh, uh, uh, Благодаря на експертите за докладите. Много са интересни и установих, че има големи разлики в Европа. Разликата в а, а, заплатите и пенсиите е бомба с закъснител. Ако заплатите в момента не са еднакви и равно, равни, а, пенсията а, а, е проблемна. В Великобритания има съответни процедури за защита при уволнение и това е записано в съответния договор. Оплакване е, но оплакванията на жените не се вземат предвид, ако големият началник е мъж. Другото, което съм си отбелязала е не зная дали в резултат на проблемите с пенсиите и разликите няма да се стигне до а, преселване в други държави, ако пенсията, която получават а, в собствената държава е ниска. Другият голям проблем е липсата на информация. Вие посочихте този проблем накрая. Работила съм в бюро за консултации за хора с такива проблеми и зная, че много от тях не познават собствените си права. И трябва да направим всичко възможно да информираме хората за правата, които въвеждаме. Жан Морвай, благодаря, госпожо председател. Равно заплащане, еднакво заплащане за равен труд. Този принцип присъства в акта от 2006 година. Има обаче предистория. Този принцип се появи още през 70-те години на миналия век и е задължителен, което означава, че държавите членки трябва да са го транспонирали в собственото си законодателство. Те имат правно задължение да не създават разлики в заплащането между мъжете и жените. Нашите експерти експерти обаче ни казаха преди малко, че има шокираща разлика между възнагражденията за мъже и жени. И този проблем се изпитва пряко от всички, които виждат, че за еднаква работа получават по-малко от мъжете. Та въпросът ми е как това е възможно От една страна има задължителна правна норма от 2006 година и още от преди това, но държавите членки не спазват тази задължителна норма. Как е възможно това? Защо се допуска? И какво става като продължение, ако се настоява за прилагането на тези а, нормативи а, в а, а, а, трудовите съдилища. А, проблемът е голям, защото а, по трудови спорове а, а, жените не разполагат с средства да заплатят за своята защита. Осигурява ли се някаква подкрепа за такива случаи, за да могат жените да а, настояват за прилагане на, на закона и за премахване на, на дискриминацията? Искам и се да зная какво да кажа на своите гласоподаватели в Унгария. Къде да се обърнат, към кого, ако има такава дискриминация? Já jsem se chtěla zeptat, a teď nevím, na kterou z eh, těch eh, našich. Има един въпрос, но не зная към кой е от експертите да го насоча. Те ще преценят тези разлики в заплащането по време на, на трудовия живот и при пенсиите А какво мислите се дължат на това, че не се спазват а, националните законодателства или европейското право? Поред нас а, а, проблемът идва от това, че жените не получават а, обещетение за периода, в който отглеждат своите деца. Имате ли такива данни? А, а, има ли държави членки, а, които а, осигуряват възнаграждения за жените, които отглеждат своите деца, за да няма такива разлики. Uh, muito rapidamente. A professora Marcela Corsi, professora Marcela Corsi fala do Благодаря. Един въпрос е, към е, доктор Корси за работата на непълен работен ден и разликите между половете при заплащането дали това се дължи на, на факта, че този вид договори не са обхванати или не са пълно обхванати от е, колективните трудови договори. Вторият ми въпрос е за е, инспекциите по труда. Към е, госпожа Желева, която говори за проблемите на жените, които са бремени и, все още, и още работят. Дали на инспекциите по труда проверяват всеки отделен случай на място. за да не се стигне до заплаха от уволнение и да не се дават по-низки заплахи госпожа Запорска. Благодаря. Можем да а, така, съкратим времето, отредено за моя доклад. Нямам нищо против, защото преценките на нашите експерти са изключително важни и ценни. Искам да попитам, госпожа Шредер каза, че има връзка между отпуска по майчинство и а, различ, а, разликата в заплащането. Какво мислите? Уместно ли е да възложим или проведем самостоятелно проучване, като разгледаме отделно жените, които нямат деца и работят, т.е. никога не са ползвали отпуск по майчинство? и жените, които веднъж или повече пъти са ползвали такъв отпуск. Тоест, след първата бреме, но след първото дете започва различното заплащане, евентуално. Със сигурност ще се а, окаже, ако се окаже, че и децата не ползвали, че и жените не ползвали отпуск по майчинство, получават по-низки заплати от мъжете, ще се окаже, че има истинска дискриминация. А може би ще се окаже, че ниското заплащане се отнася само за жените майки. Mrs. Е, Barry, you want to start? One minute for everything? Yeah, yeah sorry. Трябва да избера един въпрос, на който да отговоря. Беше споменат е, мониторинга, наблюдението и контрола. В тази връзка а, а, а, могат да помогнат е, плановете за равенство. А, включително и а, инспекциите по труда, които не винаги на практика се занимават с такава дейност. Самия факт, че а, жените не се обръщат а, към а, съда, а, означава, че те се страхуват да не станат жертви. Освен това, а, делото се проточва дълго и разноските са високи. Така че проблемът не е в това, че няма правни нормативи, а, а, принципът е от се присъства от 57 година насам. И а, той се прилага от, държавата, от държавите членки и е, при дискриминация има възможност е, пострадалия да се обърне към съда. Но там е, има доста проблеми. И това пречи за превенцията на дискриминацията. Благодаря. Vorrei Искам още веднъж да се върна на въпроса а, с а, работата на половин ден или намаленото работно време. Между 2006 и 2012 година заплащането за това частично а, работно време, разликата е, се се е увеличила от 8 на 16%, т.е. тук увеличаването на ножицата е много по-забележимо, отколкото, забележимо отколкото другаде. А, на какво се дължи това? Всъщност и мъже започват да работят на намален работен ден вследствие на кризата, и като че ли започват да изместват жените има намалено работно време вече и в високо квалифицирани е, професии, така че заплащането започва да се изравнява. Това може би е положително развитие. Но въпреки това има неравенство по отношение на работата на пълен работен ден в различните браншове в е, общия случай, наред с квалификацията с увеличаването на квалификацията разликата в заплащането се увеличава, колкото и да ни изненадва това. Оставям нещата така. I would like to answer to Mrs. Uh, Morvai. Искам да отговоря на госпожа Морва и представителката на Унгария. Вие запитахте защо държавите членки не прилагат съществуващите правила. Uh, по отношение оценката на труда и неговата класификация, е, мисля, че е, тази оценка е само накратко спомената в директивата, т.е. понятието не е доразвито и няма е, системи, които да са обективни. Съществуващите системи се градят върху предубеждение, изхождащо от разликата в пола. И за това държавите членки не могат да получат конкретни препоръки в тази връзка, защото доколкото те не могат да си дадат сметка за съществуващите проблеми в системите за оценка. И не могат да схванат, че от тази предубеденост на системите за оценка се стига до дискриминация при определенето на възнаграждението. Госпожа Желева, първо искам да се спра на въпроса за възнаграждението на жените, когато полагат грижи. Това може да се постигне по различни начини. Някои страни добавят точки или някакви бонуси към пенсионното обещетение, когато жените са прекарвали време в полагане на грижи за децата у дома. Това е един начин. Мисля, че в Европейския съюз е, е важно да се настоява на възможността на жените да се върнат на работа. Те трябва да имат такава възможност, но е необходимо да съществува държава на благоденствието, която да гарантира заместващи услуги, например детски градини за децата. Също така е необходимо бащите да участват повече в полагането на грижи. На това ще се спра повече при второто си изказване. Що се отнася до инспекциите по труда, инспекциите по труда работят. Мисля, че това вече беше казано. Струва ми се обаче, че това, което показват някои доклади напоследък, например за Полша, е, че сега работниците са по-уязвими. Във всички дела, в които се изправят работници или служители срещу работодатели, всъщност работниците се въздържат от това да съобщават за проблемите си, тъй като се страхуват, че ще изгубят работата си. Благодаря, благодаря на всички. Нека сега преминем към точка 15 от дневния ред. И това е доклада по темата, която току-що разисквахме. Изпълнение на директивата за равните възможности и равното възнаграждение на мъжете и жените. Госпожо Заборска, давам ви дума. Благодаря много, госпожо председател, драги колеги. Смятам, че разискванията, които току-що проведохме, са неразделна част от е, обсъждането на моя доклад. Пред нас е проект на доклад, чиято цел е да се предложат решения за практическо осъществяване на принципа на равните възможности и на равното третиране. Когато жените се опитват да си намерят работа или полагат труд по трудов договор. Преди няколко седмици разисквахме същия проблем – и в доклада на колегата Марк Тарабела. След десете години опит в качеството ми на евродепутат и член на настоящата комисия, съм се опитала от една страна да опиша какво положение се намират жените да представя дискриминацията на работното място, както и дискриминацията при възнаграждението. Но от друга страна съм се опитала да се съобразя с позициите на нашите колеги тук в парламента, както и с позицията на съвета. От тук в доклада си се опитвам да направя предложения реалистични които да могат да бъдат приети по време на гласуването. Бяха споменати вече доста голям брой елементи по време на предходното разискване. Всички разполагате с проекта ми на доклад, преведен на всички официални езици. Очудващо е, че все още разискваме този проблем. Ние всъщност го е, разискваме от 1957 година, когато принципът на забрана на дискриминацията е възведен в Римския договор. Има обемиста практика на Съда на Европейския съюз, посветена на този въпрос. И при все това проблемът остава – и за него трябва да се говори. Бих желала да посоча, че разликата във възнагражденията на мъжете и жените по дефиниция се характеризира с три неща. Първо, индивидуални особености, например образование. Второ, отраслови характеристики, например свързани с размера, мащаба на предприятието и трето е институционни характеристики. Например, минималната заплата не е с еднакъв размер или пък не е юридически задължителна във всички държави членки на Европейския съюз. От друга страна, трябва да се каже, че тази разлика, и това бе посочено от нашите експерти, не съставлява пряка дискриминация или поне не изглежда такава. Работата на непълно работно време преобладава в онези економически отрасли, където възнагражденията поначало са ниски. Например, е, домашни помощници, хора, които полагат грижи. Освен това, трябва да имаме предвид е, е, това, че има голямо неравновесие между личния респективно семейния и професионалния живот на жените. Е, често пъти е, жените са в състояние на бедност. Това се отразява върху образованието на децата. А още по-тежко е положението на жените, които сами отглеждат децата си. Nous avons euh, largement consacré le temps euh, à la discrimination е, доста чухме за дискриминацията при пенсионните обещетения. Това е очудващо, че разликата в заплатите между мъже и жени по време на активния им трудов живот става още по-голяма, когато е, работниците и служителите се пенсионират. Средната стойност на разликата е около 30%, но има държави членки, където тази разлика е близо два пъти по-голяма. Е, и тя е два пъти по-голяма при пенсиите, отколкото при трудовите възнаграждения. Като се има предвид, че жените често пъти живеят в състояние на бедност, е, тази разлика в заплащането, било при трудово възнаграждение или при пенсия, е истинска дискриминация и трябва да бъде премахната. Е, сега искам да се спра на три въпроса. Първо, самото понятие труд. Мисля, че липсата на определение на понятието труд с еднаква стойност е много сериозна пречка и предпоставка за изкривяване на възнагражденията на пазара на труда. И е, пречка за равенството на третирането на мъжете и жените съответно. Трябва да се настоява на това да се стигне до определение, да се възприеме определение на понятието е, еднакъв труд или труд с еднаква стойност. Е, директивата дава някои насоки – компетентност, усилия, отговорност и условия на труд. Е, това са ориентири, от които да се изхожда за такова определение. Второто, на което искам да се спра, е прозрачността на информацията за трудовите възнаграждения. Смятам, че ако се гарантира пълна прозрачност на данните в тази област, това ще е много важно постижение по пътя към гарантиране на равенството на мъжете и жените. Ако няма прозрачност, много е трудно да сезирате и правосъдната система. Значи, ако няма определение на понятията, с които боравим и няма прозрачност, много е трудно една жена да сезира съда и да потърси защита на правата си. И последното, на което ще се спра, е достъпът до правосъдие. Засегнахме този въпрос, но все пак искам да кажа, че достъпът до правосъдие за пострадалите от дискриминация – е съвсем различен в отделните държави членки. И в нашия доклад бих искала да подчертаем необходимостта от правна помощ, безплатна правна помощ, която да бъде предоставена било от е, държавните органи натоварени да следят за равенството, или от е, синдикатите, или от неправителствените организации. Но трябва да се намери начин да се гарантира такава правна помощ. Например, в Люксембург е, достъпът до правосъдие за жените е правосъден извинете, безплатен. Тук жените най-много са спечелили дела тук е най-голям броят на спечелените дела именно по тази причина, защото е безплатен достъпът е, до правна помощ, достъпът до правосъдие. И това може да бъде е, решаваща предпоставка за повишаване на броя на обещетенията и за налагане на повече санкции в случай на неправомерно поведение. Е, колегата е, тук зад мен, е, госпожа Биердър, спомена санкциите. Спомням си разискванията по доклада на госпожа Бауер. Там много трудно беше да се постигне консенсус за санкциите, тъй като от една страна искате да защитите правата на жените, но от друга страна трябва да спазвате принципа на субсидиарност. Той винаги се изтъква в такива ситуации. Мисля обаче, че може да се намери решение. Ако а, има санкции, особено в случаите, когато има обществени поръчки или се извършва финансиране е, на определени е, стоки или услуги са средства от Европейския съюз. Значи, ако едно предприятие проявява интерес към участие в търг, е, за дейност, която ще бъде финансирана със средства от Европейския съюз, може да се въздейства чрез подобни санкции за неравенство възнагражденията на мъжете и жените. Искам сърдечно да благодаря за чутото до сега, защото тематиката е много обширна и се надявам, че с приемането на нашия доклад ние наистина ще помогнем на жените да излязат от задънената улица, в която се намират по-настоящем. Благодаря. Е, сеньора Аяла, Аяла Сендър. Благодаря, госпожо Забърска. Госпожа Аяла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на авторката на становището, защото докладът наистина е чудесен. Освен това, той отива доста по-далеч от а, дебатите, които сме водили в миналото, така че а, моите поздравления и можете да разчитате изцяло на моята подкрепа особено по отношение на настояването за преработване на директивата, както е записано в препоръките. Мисля, че сега е момента за това. Толкова много се говори за кризата, моментът трябва да бъде използван за да се установят нови условия и справедливо заплащане на мъжете и жените за равен труд. Освен това, вие обръщате внимание на нещо, по отношение на което наистина можем да свършим добра работа от страна на Европа и да го наложим като добра практика. Говоря за социалната отговорност на предприятията, по отношение на равното третиране. Мисля, че е изключително важно това, което казвате по този въпрос. Аспектът на прозрачността при заплащането също е важен и тук е, в държавите членки все още има какво да се желая. Достъп до правосъдие. Сега е модерно, полека-лека става модерно е, да се пита а и понякога аз имам чувството, че е, по, човек трябва да гледа на тия неща малко по-критично. Говоря за санкциите. Модерно е да се говори за санкции, но може би е по-добре да се създават стимули. Те работят по-добре. може би а, е, държавите членки, които така не проявяват активност за подобряване на положението, могат да бъдат потикнати към това. А, равенството на пенсиите в Европа все по-ясно личи, че жените обедняват повече, винаги са в по-уязвимо положение. Наблюдава се, че има тенденция към а, създаване на типично мъжки и типично женски професии и в рамките на кризата видяхме колко много се влуши положението на жените. Самонаетостта при жените, тя пък е свързана с други проблеми. Сега въпрос във връзка с 26-та точка от вашите препоръки, където казвате, че е добре да се а, извърши проучване на финансовото положение на жените с и респективно на жените без деца. Искам да ви попитам каква точно е целта. Ясно е, че има много така уязвими трудови правоотношения, несигурни и точно когато е правоотношението е такова, майките имат особени трудности. Най-често възможностите им са по-малко, а понякога става така, че поради е, трудовоправното си отношение, което е застрашено, жените изобщо не смеят да имат деца. Има още една желаеща колега да се изкаже. Благодаря и аз искам да благодаря на колегата Ана Заборска. Ще спомена три аспекта, аспекта за които говорим. Първо за на правосъдието, достоинството на, на жената и достоинството на майчинството. В някои случаи жените санкционират обществото и се отказват от деца. Това всъщност е един логичен резултат от положението, в което не се, се намират жените. Едно а, процента а, раждаемост е изключително важен. В а, а, директивата и в други регламенти, според мен, е много важно да има достатъчно подкрепа за жените, да, или да, оценка и уважение, или пък възнаграждение е, материално за майчинската роля при отглеждането на децата.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 И след това внимателно изслушах експертите, които присъстваха на доклада. Трябва обаче да се вземе съвсем а, конкретно решение какво да се включи в новата директива. Не видях представители на комисията от дирекция, дирек, дирекция за етост и социални въпроси. добре е да се <clears throat> потърси обща на дефиниция на еднаква работа и на, на, на равностойно заплащане. А пък за идеята за споменаване на държави, които изостават, за да бъдат засрамени по другата идея за майчинството, жените са изправени пред редица дискриминационни действия в тази сфера. Благодаря, колеги. Благодаря за изказванията. Отбелязах си ги внимателно. Да. Ще обясня защо попитах за това изследване. Тази разлика в заплащането се появява след първата отпуска по майчинство. А пък при жените без деца няма такава разлика. И след това, след като роди децата, жената като че ли е допълнително наказана. Разликата в възнаграждението със същия труд на поставка с мъжете се увеличава. Ето тук имаме нужда от експертна оценка, проучване, което да покаже въздействието на отпуската за майчинство сред жените, които имат деца. Децата са благо за обществото но така с проучването ще имаме ясен отговор, че майчинството създава тази разлика или тя се дължи на дискриминация. Благодаря за вашите идеи. Очаквам с интерес вашите предложения за изменения и след това ще организирам специална среща с колегите за дискутиране на измененията. Obrigada, Mrs. Zaborska. O prazo para alterações deste... Благодаря на госпожа Заборска. Крайният срок за изменения е 15 април на обяд. Mais uma intervenção. Има ли други изказвания? Да, има. Да, аз искам думата. Благодаря, госпожо председател. Няма да се изказвам дълго защото според мен госпожа Загорска да е свършила отлична работа в доклада. Да не ми се иска да има промени в текста на доклада. Вярно големи проблеми е с прилагането на директивата за равните възможности. Но, както каза и госпожа Заборска, в някои случаи дори действащи правни норми не водят към ефективни промени. Добре е <clears throat> да се запишат специални разпоредби за майчинството, за ползите от създаването и отглеждането на деца в Европа решението на докладчика да се вземе предвид времето, през което майките отглеждат своите деца и не получават заплата, е много добро и ще подобри значително положението на жените в Европа. В някои случаи жените получават пенсия, която е с 30% по-ниска от пенсията на мъжете. Ако успеем да въведем тази промяна, която споменах преди малко, тази разлика в пенсиите ще намалее и ще изчезне. Жените, които посвещават времето си на децата, са дискриминирани, тъй като техните вноски за пенсии не се плащат. И като цяло труда на жените в семейството не се оценява високо. А пък този труд допринася много за благоденствието на обществата. Харесва ми и начинът по който госпожа Загорска предлага да се вземе предвид е, времето, което жените посвещават на отглеждане на своите деца. Така ще оценим положително и високо ролята на жените в обществото. Няма да предлагам много изменения. Искам обаче да се въведат повече подробности, например, за хармонизацията на тези изисквания сред работодателите в Европа. Как това може да се направи на практика? Друго нещо, което ме безпокои е предложението за промяна в, наказателствената тежест. Служителите винаги са в по-слаба позиция спрямо работодателите. Трябва да има обаче гаранции, че няма да има отрицателни последици Не искам същевременно да създаваме затруднения за, за работодателите във връзка с е, тежеста на доказателствата. Защото а, а, една такава задача за малките и средните предприятия е доста тежка. И затова трябва да се направи разлика между малки и големи предприятия. И последната ми идея е. Не зная коя точно група жени а, да бъде включена в проучването. Майките, жените без деца или и двете групи. Ще бъде добре, ако обясните по-конкретно благодаря. С това приключваме дискусията по тази точка. Е, Има още една точка в нашия дневен ред, но преводачите ще трябва да тръгнат в 12.30 часа. Следващата точка е проучване за оценка на директива 2018, но след 3 минути преводачите ще трябва да си тръгват, тръгнат. Нека първо да чуем представянето и след това ще минем към дискусия на английски. И оставаме в залата. Госпожа Жалева, ще се опитам да бъда много кратка. Става дума за друга директива и тя е подложена на много въпроси. В доклада си съм разгледвал директивата от правна гледна точка и след това се направи оценка на социалното въздействие в обществата в Европа. Ще започна с някои конкретни разпоредби удължаване <clears throat> на срока за отпуска за отглеждане на деца от 3 на 4 месеца. Има държави, където тази отпуска е от 6 до 12 месеца. Друго нещо правото за този месец не бива да се прехвърля. В а, а, директивата текстът е неутрален. Затова <clears throat> кой може да а, а, ползва такава отпуска? В моят анализ само 18 държави прилагат такава такъв вид отпуска. Другият важен момент е, като разпоредба е, че трябва да се е, има предвид възрастта на детето. Да има такава възможност за отпуска, докато детето навърши 8 години. Както виждате, само 6 <clears throat> държави е, имат такива ограничения в възрастта. Общо взето тази отпуска се взема наведнъж или е, в някои от тези случаи на два пъти. Особено там, където продължителността е, е до 3 години. Няколко думи съвсем накратко за заплащането което не се визира пряко в директивата. Какви евентуални могат да бъдат и а, другите обещетения по време на отпуска за отглеждане на деца? В доста държави а, тази отпуска е неплатена. В други държави членки а, се плаща еднократна сума, която е сравнително малка на месец. Има обаче и държави, където а, а, заплащането е доста щедро. До 80 или 100% от предишната заплата. Няколко думи за втората част от доклада на социалните ефекти от директивата. Първият въпрос беше е, кои са лицата, които ползват такава отпуска. Естествено, повечето това са жени. Направил съм разбивка между мъжете и жените и се забелязва, че за по-кратките периоди по-често жените вземат а, а, такава отпуска по майчинство, а пък а, а, при повече от 12 месеца процентът на бащите се увеличава. Ако разгледаме по-внимателно категорията на бащите, Десет процента средно за Европейския съюз 10% от продължителността на, на отпуската за отглеждане на деца. Някои мъже е, по някой път взимат само по един ден или по една седмица, две седмици. Uh,